Така, скъпи колеги и колежки, добре дошли в един слънчев понеделнишки преди обед. Нашето място в залата Алчида де Гаспери, тази зала получи име и се казва Алчида де Гаспери, и се радваме вече на дневния ред, който получихме. И така, приемане на дневния ред е първата точка. С това дневния ред е прият. След това ще обърна внимание на две дейности, които, за които взехме решение. Едната на 19 април, т.е. следващата седмица – мероприятие среща с националните парламенти по темата за опазване на климата. Надявам се, че голяма част от вас ще участват и можем с колегите от националните парламенти да разгледаме тази голяма тема с оглед на предстоящата конференция по въпросите на климата. След това взехме решение да проведем workshop по директива Севезо 3 този въркшоп или семинар ще се проведе от 14 до 16.30 часа тази сряда в помещение Ян 6Q2. Ще бъде хубаво, ако повече колеги имат възможност да участват. Крис Дейвис поиска думата. Заповядайте, колега. Много общо така каза господин председател. Е, нека да направим едно съобщение. Както знаете, след е, заседанието на председателите на комисии, е, разгледахме въпроса за таблиците за съответствие. И стана ясно, че от март политиката на парламента трябва да е такава, че да информира съвета а, що се отнася до бързата процедура, не беше ясно трябва ли да се включват таблиците за съответствие. И мисля, че по една директива от Комисията по земеделие, така, направихме първата стъпка, като направихме предложение, в която се съдържа изискване да се прилагат и е, таблиците за съответствие. Така че ние сме готови да се борим с парламента, да наложим това като общ принцип. Сега в доклада за плодовете, в който ще обсъждаме, се предлага да отпаднат това изискване за таблиците за съответствие. Но имайте предвид, че решението е взето колективно и ако обичате, може ли да разпространите едно съобщение на членовете на комисиите, за това какво е мнението на председателския съвет и е, на съвета на председателите на комисии, така че да не се случи така, че комисията да гласува по начин, който е обратен на нашето общо взето становище. Благодаря. Добре, Крис Дейвис. Предлагам утре по времето по време на заседанието на координаторите да обсъдим този въпрос. Ще имаме един широк спектър от колеги, представен и прозрачен дебат. Искам да приветствам госпожа Софи Окони. Добър ден, мадам, един нов член, тъй като а, вие сте сега член на тази хубава комисия по околна среда. Добре дошла и успех! Dann э, wäre ich schon beim Punkt с това преминавам към трета точка. Приемане на протоколите от 7 март и от 24-26 януари. Така, тези два протокола, 7 март и 24 до 26 януари. Ако няма възражения, тези протоколи се считат за приети. Преминаваме към четвърта точка. Тематична стратегия за предотвратяване на образуването и за рециклиране на отпадъци. От, по време на координационната среща ние се разбрахме и среща на координаторите да поканим комисията, за да разговаряме по тази тема. И сега ще дам думата на госпожа Солидат Блянко, която е директор в Генерална дирекция околна среда на комисията. Заповядайте за уводни думи към темата. You, Chairman, благодаря, господин председател. Благодаря много на комисията за отправянето на поканята да ви представим основните изводи от доклада за тематичната стратегия за рециклиране на отпадъците. На 19 януари бе прият доклада тази година, бе предаден на другите институции. Той се занимава с стратегия, която, ако ви да припомня, бе прията през декември 2005 година като една от седемте стратегии от е, програмата за действие за околна среда. Като основната цел на тази стратегия е Европейския съюз да започне да става общество, което рециклира отпадъците и ги използва като материали. Също така е ангажирано с управление на ресурсите и отпадъците. Доклада, който е пред вас, съдържа обобщение на основните действия на комисията в приложение на тематичната си стратегия и във втората част има анализ на основните въздействия от стратегията – както по отношение на създаването на отпадъци, така и управлението им и също така се включват и препоръки за бъдещи действия. Също така се предоставят и статистически данни, свързани с а, всяка страна членка. В приложението има тези данни. Ще ви говоря за съдържанието на доклада в тези три основни части. Първо, какво е направила комисията за приложение на тематичната стратегия. В това отношение комисията от 2005 година е извършила доста дейности за упростяване и е, приемане на е, законодателство. Основна иллюстрация е приемането от 2008 година ревизираната директива за отпадъците – която упрости и изясни подходите в политиката за отпадъците. Тя, тази директива въвежда задължителност на иерархията на отпадъците и задължава страните да актуализират плановете си за управление на отпадъци и до 2013 да създадат програми за предотвратяване на създаването на отпадъци. Също така бе създаден а, център за данни за отпадъци, а също така и платформа за оценка на жизнения цикъл. Създадени са нови цели за рециклиране за отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Това бе включено в преразглеждането на директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване. Сега скоро ще има второ четене с цел да бъде прията ревизираната директива. Друго по отношение на прилагането на иерархията на отпадъците, мога да коментирам няколко неща по отношение на създаването на отпадъци и управлението им. Създаването на отпадъци е ос... намаляването на създаването на отпадъци е всъщност една от основните цели на стратегията. И доклада, който бе прият миналия юни показва една смесена картина с, така, намалени резултати. Значи, намалени, но е производството на отпадъци във всички страни членки. Тоест, увеличено е, но добрата новина е, че увеличението е по-низко в проценти, отколкото ръста на брутния вътрешния продукт. Така че е, ръста на вътрешния продукт не създава съответен ръст на отпадъците. От 2008 има известно намаление, което трябва да наблюдаваме, защото за момента не можем да кажем дали това е тенденция в намаляването на създаването на отпадъци или е резултат от економическата криза, която започна горе от тогава. Мисля, че тенденцията да се намалят отпадъците или по-бавно да се увеличават е, се вижда във всички страни, но с много различни резултати. Примерно по отношение на домакинствата в различните страни членки. Средната стойност за Европейския съюз за домашни битови отпадъци – е малко над 500 кг, което е положително, което при, сравнено с щати, където стоеността е 750. Но има също значителна разлика между страните членки. 300 в тези, които се справят най-добре, до 800 в тези, които произвеждат най-много отпадъци. Има много интересни практики, които се отразяват в доклада от местните власти за намаляване на производството на отпадъци, но за сега само една страна членка, Германия, успява да намали на национално ниво с около 10% за 10 години създаването на дома, битови отпадъци. Що се отнася до управлението на отпадъците, като цяло се засилва рециклирането. През 2008 година се смяташе, че преработените отпадъци са 38%, което е прогрес в сравнение с 2005 Тогава стойността е била 5% по-малко и 18% по-високо, отколкото е била цифрата през 1995 година. Тоест, е, това са добрени новини за преработката на отпадъци, а също така и за намаляване на е, депонирането в сметища. Повече от 50% 2005 са отивали в сметища от отпадъците, а сега 40%. Така че във всички случаи е, много е, големи, голямо намаление, до 45%. А най-важната констатация са огромните разлики между страните членки отново в това отношение. Някои страни членки практически са унищожили депонирането на сметища на своите територии, а други разчитат предимно на сметища като процедура за изхвърляне на отпадъци. Започнахме да анализираме а, какви са причините за тези разлики и сме стигнали до заключение, че всичко това зависи от комбинацията от мерки, стимули, финансови мерки, е, образование в, за рециклиране и така нататък. Що се отнася до бъдещите тенденции за политиките за управляване на отпадъци, в доклада се отчитат някои е, тенденции за бъдещата политика. Първо е, разбира се, да се направи връзката с ефективност на ресурсите. В това отношение използването и рециклирането на повече отпадъци е, трябва да е свързано с е, завишеното търсене на суровини, като част от е, глобалното завишено търсене на суровини, което 75% се предвижда да бъде в бъдещите години. Също така трябва да се увеличи пазарния дял на рециклираните продукти – Европейската политика за дизайн на продуктите, за създаване на продукти може да отчете тази цел. А амбиционните цели, които има Европейския съюз в това отношение за намаляване на парниковите газове, също могат да бъдат подкрепени с по-добро управление на отпадъците, защото ако се засили рециклирането, и се намали е, зависимостта ни от добивното дело, може до, от 19 до 31% да е, подкрепим е, целите ни за намаляване на емисиите до 2020. Например, за битови отпадъци, ако се рециклират материали, които иначе ще бъдат изхвърлени, там ще се даде, там има голям потенциал за намаляване на парникови газове. По-общо казано, бъдещата политика за отпадъци трябва да е свързана с екологичното въздействие на материалите. Ще има по-амбициозни цели към суровините или е, продуктите, чието жизнен цикъл има отношение към околната среда. Опитваме се да се засилиме, да засилим дейността си по нашите познания за това как да се справяме с подобни цели. И за прилагането на стратегията в доклада се казва, че това е ключов приоритет. Имаме за цел да се засили нивото на прилагане от страните членки. 2009 20% е било. 20% от процедурите за нарушения са свързани с неизпълнение на законодателство по отпадъците. Искам да работим, разбира се, с страните членки не само да ги санкционираме, а да им помогнем да, намер... да намерят решение в унисон с решенията намерени от най-развитите страни. Разбира се, има и трудности свързани, е, бих казала, с е, недостига на човешки ресурси. И в заключение, господин председател, основните предизвикателства пред нас са да се консолидира политиката за отпадъците и да се свърже по-добре с други ключови политики, като тази цел и тези предизвикателства предизвикателства се опитваме да пренесем в конкретни действия. Те ще бъдат изпълнявани и от комисията, но разбира се и от страните членки. От една страна трябва да има по-интегрирана ефективност на, ресу... на суровините и политика за отпадъците. Ще има много инициативи по отношение, в това отношение – в плана за действие ще има стимули и за разработката на продукти, съобразени с тази цел. И в документите за ефективност на суровините ние работим също и за европейски партньорства по тази тема ще подновим и е, целите за рециклиране в рамковата директива за отпадъци и вероятно ще се е, преразгледат и други цели за рециклиране, за да се съобразят с европейското законодателство и ще наблюдаваме изпълнението на рамковата директива, включително ще оценяваме националните планове за управление на отпадъци и за предотвратяване на създаване на отпадъци европейските средства, които помагат на страните членки за изпълнение на тези директиви, трябва, ние ще следим те да бъдат е, разходвани в съответствие с приоритетите. Това е най-общо казано е, съдържанието на доклада. Готова съм да отговоря на въпроси, ако имате такива. Благодаря. Госпожа Солида Планко, благодаря много за презентацията на доклада. Отпадъците наистина са една от ключовите теми в дневния ред на политиката по околна среда и ако видим колко връзки има тази тема с защитата на околната среда като цяло, с климатичните изменения и прочие, е важно да обсъждаме. Първо, господин Флоренц. Благодаря, господин председател. Аз бих желал да подкрепя шармантната дама от комисията по две точки. За съжаление, чувам от Генерална дирекция околна среда, че действително е на лице много голям недостиг на персонал – и за преразглеждането на европейското законодателство няма дори десетина сътрудника и Европейската комисия сама не може да се справи с този проект. Второто нещо, което аз наистина приемам, че е много трудна тема, че държавите членки имат е, своенравността разпоредби, които са прияти на европейско равнище, да не ги прилагат или по-точно всъщност да ги изпълняват. И с това приключват положителните ми бележки. А иначе трябва да ви споделя, че аз от много години следя политиката на околната среда и на отпадъците и бих желала да подчертая, че това е тема от е, ключово значение. Различията в старите държави членки между, например, Германия и Франция или Германия и Англия са по-големи, отколкото различията между Германия и България. Старите държави членки е, наистина полагат усилия да прилагат рамковата директива за отпадъците. И когато я прилагат, те използват слабостите на тази директива, въпреки че тя бе променена преди две години или модифицирана, тъй като компетенциите по отношение на дефинициите все още са в държавите членки. И ако човек помисли как тъкат дебатите в съвета на министрите, всички от нас имат познати, които заседават там. И когато се говори за политиката на ресурсите, например, на последното заседание се чу аплаус и всички казаха да, да, всичко това е чудесно и трябва да продължим да го преследваме. Час по-късно същия този съвет на министрите гласува по електронния скраб, по отпадъците от електронни изделия и те не мог... отново не можаха да постигнат съгласие по няколко съвсем елементарни простички европейски правила. Мисля, че държавите членки просто трябва да вземат едно огледало и да се погледнат в него, особено що се отнася до огромните дефицити, които съществуват и които трябва да бъдат балансирани, компенсирани в комисията, хората също се хващат за главите, като наблюдават какво се случва в държавите членки в това отношение. Това, което ми липсва днес, например, е, че комисията днес, например, не изисква нова е, директива за сметищата, модерна директива за сметищата от ново поколение. Да, господин председател, ние претърпяхме голям неуспех в областта на отпадъците през последните 20 години. Не бива да си поставяме краткосрочни цели, а трябва да мислим по дългосрочни такива и гъвкавостта на иерархията на отпадъците всъщност е една, едно заболяване, защото тук се прави, тук се из, е, случва произвол, защото наистина нещата не са ясни господин председател, дори в Германия нещата се бутат ту в едната, ту в другата посока, всеки си прехвърля топката, защото наистина разпоредбите не са ясни. Много ви моля, нека се изкажа до край. И така, господин председател, нещата не са в ред в тази област и затова трябва да подкрепим комисията. Пълна симпатия от мен. Ние имаме 20 документа в, в, в сферата на водещите политика. Нека говорим за онова, което сме е, одобрили до момента. Благодаря, ще направим това. Сега Викторио Проди има думата. Три минути, е, ако обичате. Съвсем накратко, господин председател. Благодаря за доклада от комисията. Аз също искам да помоля да ми позволите да направя предложение, за да поясня на гражданите, че не става дума за отпадъка за ресурси. Защото особено, що се отнася до разделното събиране на отпадъци, смятам, че технологиите дават възможност да се а, регистрира, да се събере данни за това, кой събира отпадъците по един а, старателен начин и ги използва след това. И смятам, че тези усилия трябва да бъдат признавани. Всичко това би могло да се отрази под формата на намален а, данък смет, например. Така че а, за гражданите нещата да станат съвсем конкретни, да разберат, че става дума за отпадъци, които биха могли да бъдат реинтегрирани в цикъла по един подходящ начин и да могат да бъдат използвани по подходящ начин в рамките на отпадъчната иерархия. Сега Крис Дейвис има думата. I, uh, до голяма степен ще повторя вече казаното от Карл Хайнц. но голяма степен съм съгласен с него. Прилагането на законодателството не се извършва по хармонизиран начин, да се изразим съвсем деликатно. Най-актуалният пример за тази липса на хармонизиран подход е Италия. Да се върнем на 2009 година. Тогава комисията в своите документи препоръчваше да се създаде агенция по прилагането на законодателството в областта на отпадъците. Не съм привърженик на създаването на нови агенции но във въпросния документ на комисията аргументите за създаването на такава агенция бяха много убедителни. Особено като се има предвид, че Европейският съюз а, образува процедури за нарушение за надлежното прилагане на законодателството. Защо комисията не застана твърдо за това предложение? Може би защото мисли, че то ще срещне яростен отпор от страна на съвета. Още веднъж доказателство за това, че комисията изобщо не излиза със свои идеи, когато знае предварително, че съветът ще даде отпор. Какво смята представителя на комисията по този въпрос? Благодаря, казва председателят. Последният въпрос на госпожа. Благодаря, господин председател. Изложението на комисията ясно показа колко сложна е темата управление на отпадъците. Вече не обръщаме внимание на тази тема в рамките на економическата си политика. Държавите членки просто не осъзнават, че управлението на отпадъците е още един економически отрасъл. Това не е просто една досадна дейност. Управлението на отпадъците включва дейности, които могат да насърчават развитието. Има трудности, при намирането на източници за инвестиции, има трудности и при изграждането на нови депа. Но мисля, че времето на дебата е отминало. Необходими са ни нови технологии. Не можем просто да стоварваме отпадъците някъде. Какво показва докладът на комисията? Ние самите сме против законодателството, което ние самите сме приели. Редица държави членки не прилагат разпоредбите на законодателството на Европейския съюз в областта на отпадъците. Немалко колеги посочиха, че европейските институции приемат законодателство, но държавите членки не го въвеждат надлежно в законодателството си, а ако го въведат, не го прилагат надлежно. Има разлики между държавите членки. Някои хармонизират своите разпоредби в областта на законодателството, а други не. В някои се прилага контрол върху превоза на отпадъци, в други не. А именно контролът трябва да е водещ. Затова трябва да изискаме от държавите членки да упражняват контрол върху управлението извинете, на отпадъците в съзвучие с разпоредбите. Председателят благодаря. Представителят на комисията чу отправената към него критика. Ще ви дам думата за кратък отговор. Благодаря, господин председател. Благодаря за подкрепата на господин Флоренц за работата на комисията. Приоритетите ни включват хармонизиране на прилагането на европейското законодателство в тази област от страна на държавите членки. За целта организираме събития за обмяна на информация между държавите членки. Миналата година организирахме такива мероприятия така че да дадем възможност на тези държави членки, които се справят добре в тази област, да споделят опита си с други. Имам предвид мерки като схеми, основаващи се на отговорността на производителите, мерки свързани с данъчния режим в областта на отпадъците. Но като цяло може да се каже, че в момента е важно да се преодолеят недостатъците по прилагането на европейското законодателство. Има и забавения при въвеждането в националното законодателство. Става дума за рамковата директива за отпадъците – срокът за нейното въвеждане в националното законодателство бе краят на 2010 година. Към момента обаче единствено пет държави членки са ни уведомили за нейното пълно въвеждане в националното си законодателство. В 8 държави тя е въведена частично. Периодично извършваме наблюдение върху въвеждането в националното законодателство. Има забавения в много държави членки и трябва да бъдат образувани процедури за нарушение. В отговор на коментарите на господин Проди мога да кажа следното. Прилагаме редица мерки за постигане на промяна в нагласите на държавите членки – Искаме те да гледат на управлението на отпадъците не като на нещо досадно, като на допълнителен товар, а като на източник на допълнителни ресурси. Можахме да приемем критерии за така наречения край на отпадък за много важен поток на отпадъци, скрап от метален алуминий, в рамките на процедурата по комитология бяха прияти критериите за край на отпадък на този много важен стратегичес, стратегическа гледна точка материал. И така, когато металният алуминий се рециклира, той ще може напълно да се използва като вторична суровина отговор на коментара на господин Дейвис за създаването на агенция за наблюдение на прилагането на законодателството в областта на отпадъците, ще кажа, че комисията продължава да проявява интерес към създаването на такъв орган. Извършихме анализ на жизнеспособността на един такъв орган това първият анализ бе извършен през 2009 година, резултатите излязоха през 2010. От тогава продължаваме да анализираме евентуалната ефективност на един подобен орган. Предложението, което ще представим, трябва да е много добре аргументирано. То трябва да се основава на най- разнородни анализи, представени включително и от онези, които са против създаването на такава агенция. В момента проучваме и економическите ползи от създаването на такава агенция. Ще използваме данните от това проучване – за крайните резултати те ще бъдат публикувани през есента на 2011 година. И основа на крайните резултати от анализа ще излезем и със съответното предложение Скорошният, неодавнашният, извинете, инцидент в Унгария показа, че трябва да постигнем по-добро прилагане на законодателството, тъй като инсталациите за третиране на отпадъци могат да представляват опасност за човешкото здраве и могат да имат и трансграничен ефект. Ще ви дам информация във връзка с превози на отпадъци които са важна част и от въпроса, поставен от госпожа Хюбнер. Във връзка с това е публикуван доклад, който показва, че е много важно държавите членки да извършват контрол и върху превозите на отпадъци. Комисията е предприела редица мерки за подобряване прилагането на европейското законодателство в тази област, в това число кампании за повишаване на информираността, публикуване на документи с най-често задавани въпроси, както и указания, например, за разликите между отпадъците от електронно оборудване и продукти. Всички тези мерки бяха и част от процеса за преразглеждане на директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Представени са и допълнителни указания за разликите между опасни и неопасни отпадъци, между излезли от употреба автомобили и автомобили, които все още са в движение. Като цяло се опитваме с всичко това да подобрим прилагането на регламента за превозите на отпадъци. В директивата за отпадъците от електрическо и електронно оборудване е предвидено износителят да носи отговорност за това да докаже дали пратката включва отпадъци или продукти. Ще ви информирам допълнително за напредъка в работата ни. Председателят. Да, темата бе много важна. Ще продължим да следим развитието по нея и ще продължаваме да отправяме критики във връзка с недостатъците по прилагането на европейското законодателство. Предстои посещение в региона Калабрия в Италия, където проблемите наистина са много големи. По следващата тема отново ще направи изложение госпожа Бланко, освобождаване от забраната за използване на кадми в преносимите батерии акумулатори, употребявани в електрическите инструменти без захранващ шнур. Благодаря. Съвсем накратко. Ще ви припомня контекста на кратко. Новата директива за батериите от 2006 година, където има цел да се подобри отношението на батериите и акумулаторите към околната среда. Като става дума за извеждане на пазара на батерии, в които има олово и кадми тази забрана има известни изключения и едно конкретно изключение е за преносими батерии акумулатори за е, електрически инструменти без захранващ шнур. Имаме предвид да разгледаме това изключение. Доклада е направен през 2010 и в подготовка за преразглеждане на изключението комисията направи няколко оценки и в резултат на тези много подробни анализи от страна на комисията, ние не разполагаме с достатъчно солидни аргументи и окончателни доказателства, че е, изключението трябва да бъде премахнато. Ясно е, че литиво-ионните батерии и никелометално-хидридните батерии са альтернатива на съществуващите никелокадмиеви батерии – но от друга страна тези альтернативи също имат свои недостатъци от гледна точка на това, че не могат да бъдат рециклирани и имат по-къс съпродължителност на живота. Така че, ако отменим изключението, може би ще има някакви ползи за околната среда, но не е сигурно, че те ще бъдат много големи, т.е. никак не е сигурно и е, може да се докаже, че отмяната на изключението всъщност е, не е сигурно, че ще има повече ползи, отколкото ще, допринесе, ще се заде разходи. Затова за момента считаме, че не би следвало да се отменя забраната. Но с това няма да приключим. Ще продължим работата, ще продължим да, да правим сравнение по жизнения цикъл на различните видове бадерии. Консултирахме се с заинтересованите страни май, от март до май миналата година на база на всички анализи. Всички заинтересовани страни се отзоваха на консултацията и мнението на мнозинството беше, че трябва да има сравнителна оценка на жизнения цикъл на различните технологии, които съществуват в момента. Тоест, три технологии никелокадмиеви, никелометалохидридни или тиево ионни Трябва да се направи оценка на жизнения им цикъл, но такава оценка сравнително още не съществува. И през октомври миналата година решихме да се предприеме такава сравнителна оценка на жизнения цикъл. Поръчахме изследване, което ще приключи през октомври тази година. Преди това, през юни или през юли, ще ангажираме и заинтересованите страни в дискусия за предварителните резултати и по така отново ще имаме възможност да отчетем и мненията на заинтересованите страни за анализа на, за това изключение. И ако а, изследването покаже, че от гледна точка на жизнения цикъл има альтернатива на кадмиевите батерии и която е, има смисъл да бъде приета с оглед на жизнения цикъл, тогава вече ще можем да направим предложение за съвместно законодателство в края на годината. Благодаря, господин председател. Дейвис. Крис Дейвис. Благодаря. Комисията казва, че няма доказателства, че ползите са повече от разходите. Но като видях тази тема в дневния ред, си помислих, че тя е там, защото альтернативите на кадмии не са достатъчно качествени, за да дадат възможност да работят тези електрически инструменти. Консултирах се с доклада на комисията на уебсайта. Там се казва, че альтернативите дават е, възможност да работят тези е, инструменти. Те са по-токси... по-малко токсични е, и съответно заместват кадми. Нека сега все пак е, да коментираме и факта, че трябва да се работи по принципа на е, благоразумието, предпазливостта. Можете ли да кажете, че е, рисковете от кадмия всъщност надвишават ползите или не? At the moment the commission... В момента комисията не може да твърди, да потвърди, че разходите да се премахне това изключение ще натежат над ползите. Защото става дума за анализ не само за използването, което съществува като анализ на нашите веб страници, но също и за производството и за етапа на рециклирането на подобни батерии, когато те вече станат отпадък. Проблемът е, че от гледна точка на създаване на отпадък е, има индикации, че заместването на никелово-кадмиевите батерии с е, никелометални и литиево-ионни ще създаде повече отпадъци, поради което се балансира възможността да има ползи от това те да бъдат е, заместени. За момента не можем да извадим заключения, които да не бъдат противоречащи си. Затова сега правим оценка на жизнения цикъл на трите технологии. Затова, господин Дейви, за момента мисля, че не мога да ви кажа да или не. Това е най-честното, което мога да кажа от, от моя гледна точка. Все още не знаем. Лобитата и от двете страни са много силни и ние имаме нужда от ясни данни, за да може решението да се базира на твърди научни данни. За момента случая не е такъв. Така седат нещата в момента и се надявам, че когато се появят анализите, сравнителните анализи на жизнения цикъл на трите технологии, тогава ще можем да направим съответното заключение. Благодаря. Yeah, thank you very much. It seems that there are no other questions. Благодаря. Като че ли май няма други въпроси по темата. Тя бе разгледана изчерпателно и е, господин комисарят е, ще дойде всяка секунда. за това, може би само да ви направя някои съобщения от миналата седмица. Продължавам на немски, казва председателят letzte Woche in Bangkok die erste Миналата седмица в Бангкок бе проведена първата конференция на тема борба с измененията в климата за подготовка на събитието в Дърван. Моята информация е, че по същество почти не е постигнат напредък. Една от деликатните теми е сключването на последващо споразумение, което да замести протокола от Киото. Особено сериозен е спорът по тази тема между бързо развиващите се и развитите държави. Следващата среща ще се проведе в Бон през месец юни. бе представен доклад от Комисията за мобилизиране на финансови средства за борба с измененията в климата. Това са небезизвестните 100 милиарда долара, които трябва да бъдат заделени до 2020 година. Следващата седмица е така наречената седмица на устойчивостта – през месец май се провежда така наречената Зелена седмица, а този месец предстои провеждането на седмица на устойчивостта. Господин комисарят Йотингер предложи да се публикува съобщение за интелигентното отчитане на разхода на електроенергия. Тази седмица предстои преразглеждане на директивата за данъчните режими в областта на енергетиката. На 4 май комисията ще представи своята нова стратегия за биологичното разнообразие. Това бяха няколкото съобщения, които исках да ви направя. Господин Карл Хайнц Флоренц. Благодаря, господин председател, че ми дадохте още веднъж думата. Процедурен е въпросът ми, а именно, може ли при подобни разговори с участието на комисията да поканим нашите дами и господа посланици в областта на екологията, така че те да отчетат гнева ни. Председателят, сигурен съм, че съветът следи тези наши разисквания. Очудваме това, че днес на нашето заседание не присъства нито един представител на Зелените, на Европа за свободата и демокрацията, на европейските консерватори и реформисти. Явно това заседание е по-малко важно от други разисквания, които се провеждат днес. Ще направим кратка почивка. След това към нас ще се присъедини господин комисарят Йотингер. Със сигурност обсъждането ще бъде интересно. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können fortfahren mit dem Punkt 6 unserer Tagesordnung. И така, колеги, можем да продължим с точка 6 от дневния ред. Радвам се да приветствам комисара Гюнтер Ютингер в нашата комисия по околна среда. Два пъти сте бил тук, винаги когато се случи катастрофа, миналата година на 5 юли, след взрива на петролната платформа в Мексиканския залив. След събитията в Япония също и проблема с атомната централа. Днешното заседание не е а, заседание по повод на катастрофи, а редовно заседание в рамките на структурирания диалог, а, който водим а, между комисията и парламента. Радвам се, а, че сте тук и ще чуем с интерес вашия график. Енергийната политика е много голяма тема, която интересува преди всичко на първо място Комисията по промишленост, но и Комисията по околна среда по редица причини. Колегите с голям интерес очакват да чуят онова, което подготвяте за тази година и за следващата година. Знам, че идвате непосредствено след Страсбург, връзка с голямата платформа за вятърна енергия в Северно море, със сигурност. Е, това е един вятърен парк, който възниква в момента и е нещо много впечатляващо и който трябва да даде своя принос за устойчива чиста и надяваме се и ефтина енергия в е, Европа. Давам ви думата. След това ще имаме а, е, класическите класическия рунд отговори и въпроси. Господин председател, уважаеми дами и господа, уважаеми депутати, в своите уводни кратки думи бих желал да се концентрирам върху три теми, а именно офшор, дейности свързани с природния газ, петрола и сигурността. На второ място темата за ядрената сигурност и реакцията на Какушима. И на трето място темата за енергийната ефективност и начина по който ние ще продължаваме да действаме в планирането в тази област. Една област, на която аз с удоволствие бих се спрял в дискусията днес. А иначе дневния ред, който също така ще продължи да ни занимава с съответните ключови моменти с общите цели 2020. На второ място вътрешния пазар и неговото приключване. На трето място темата инфраструктура за енергия, за преди всичко за електричество и газопроводи, енергийната вътрешна и външна политика и международната роля на Европейския съюз. И на пето място в различни разговори с парламента, неправителствени организации и други заинтересовани лица подготовката на пътната карта до 2050 година. Днес ще започна с офшор – в Генералната дирекция ние работим много интензивно по оценка на въздействието и конкретни предложения след съобщението от миналия октомври месец. Паралелно ние започнахме и едно изслушване, и то публично изслушване, и провеждаме консултации с европейски граждани по всички въпроси, свързани с сигурността на офшорките в Европа до 11 май. Ние водим много интензивни разговори с регулаторни органи, с компании, с неправителствени организации на всички равнища. Ясно е, че промишлеността е задължена да ни представя своите мерки, своя график за последващи действия, между които и мерки за създаване на съответни дейности за намаляване на дейността и приглушаване на ефекта, очакваме отговор от индустрията до лятото на тази година. В съзвучие с резолюцията на вашия парламент за офшорната сигурност, комисията ще се концентрира върху това и ще се погрижи за това вече съществуващите утвърдени практики, в европейс... утвърдени практики да въжат в целия Европейски съюз. Най-добрите примери, например, са от Обединеното кралство, от Норвегия. А, нашата цел е те да се прилагат в цяла Европа и извън нея. Освен това, имаме много пропуски в редица а, законодателства, така например директивата за отговорността, но има и множество действащи а, нормативни актови, които следва да бъдат подобрени. Тук става дума за обучение, допълнителна квалификация на а, работната ръка. Важно е също така властите да разясняват действащите на европейско равнище изисквания и съответно да се прилагат модулите. Методите за а, изпълнение следва да доведат до повече сигурност и ясност, яснота. Ние бихме искали лицензионните разпоредби между държавите в Европейския съюз да бъдат сближени. Това не означава прехвърляне на компетенции, става дума за съвместни изисквания от техническа, екологична, финансова гледна точка. Всяко едно предприятие, което изисква лицензия, трябва да изпълнява определени изисквания, независимо къде се намира и в а, а, кои води на Европейския съюз. Аз тук виждам голям потенциал за подобряване, а, обмена на информация, по-голяма прозрачност и затова предлагам единно звено на европейско равнище за съответна информация, а, за извличане на полуки от обмяна на такива. Това би било една добра крачка в съвместна посока. Освен това, ние бихме искали всички регулаторни органи за офшорките в Европейския съюз, за тях да бъде да бъдат предприяти съответните съвместни правила, така че те да действат по унифициран начин, защото до сега няма утвърдена единна структура в Европейския съюз в това отношение. Тук става дума за нашите интереси, за нашата съотговорност отвъд нашите граници. Последното Последните събития в Средиземноморския басейн показаха, че сигурността в а, съседни региони е важна за нас и ние трябва да обърнем голямо внимание на тези региони, например Либия. И именно поради това ние бихме искали да се опитаме с, с централно а, а, европейски предприятия да експортираме този висок стандарт – и да а, потърсим а, съвместни а, проекти. А, нашия план и консултациите предвиждат още преди лятото да изготвим съответно предложение, което да ви представим и аз ще се радвам на вашата позиция. Възнамеряваме да работим заедно с вас и с Комисията по промишленост и да продължим разговорите си през есента. На второ място темата за ядрената, за атомната енергетика. Вие знаете, че ние предложихме и ни бе възложен мандат да проведем тест по отношение на сигурността в целия Европейски съюз. След ужасните събития в Фукушима стана ясно, че независимо от позицията по отношение на ядрената енергетика и последствията от анализа на случая в Фукушима, има един общ извод, а именно търсене на най-висока сигурност за гражданите на Европейския съюз. Във връзка с това ние изготвихме предложение за тест, който бе прият от Европейския съвет и ние получихме мандат за изпълнение. Мандат получи Европейската група за регулаторните органи и комисията. За нас бе важно да се а, е, повиши унифицираността на тестовете и за да постигнем това, а, е, ние решихме да използваме не само националните органи, НСРЕК, но и комисията и чрез кръстосани проверки да а, е, осъществим по възможност съвместно провеждане на тези тестове. Това е и мандатът, който ни е възложен от Европейския съвет. По-настоящем ние работим заедно с e ЕНСРЕК, изработваме съответните критерии за проверка, въпросите, начина по който ще процедираме и бихме искали е, да е, действията, проекта да бъдат съвместни, така че да се отчетат потенциалните трансгранични последици от използването на ядрена енергия и изработването на съвместни мерки. Партньорските проверки ще повишат добавената стойност и ефективността на мерките. И тук става дума за абсолютна прозрачност, пълна прозрачност по отношение разработването на критериите за проверка в началото, след това провеждането на проверките и е, последващ анализ след края пълна прозрачност по отношение на парламента, неправителствени организации и трети страни и с това и по отношение на обществеността. В този смисъл ние бихме искали резултатите от е, това изпитание да бъдат разгледани заедно с парламента и с съвета и да ви представим доклад, който да бъде от значение или би могъл да бъде от значение за по-нататъчното ви процедиране по въпроса. След Великден сме предвидели една среща на заинтересованите лица и а, е, се стремим към това на 12 и 13 май по време на пленарните заседания на ЕНСРЕК да приемем критериите и съответно да вземем решения по отношение на тези а, е, критерии. Аз предлагам с удоволствие на вас или на координаторите в първите две седмици на май след Великден да а, е, участвате в съвместния разговор с Сенсрек, така че да включим и вашите предложения за промяна, корекции, идеи. И същото предложение за разговор ще направим и към НПО-тата, които участват при изработването на този доклад. Що се отнася до оценката на риска и сигурността, започва първо в предприятията, възоснова на договорената методология. Резултатът на тази нова оценка на съответните инсталации ще бъде основа за партньорските проверки. Партньорските проверки ще са от решаващо значение. Колкото и да ценя тези изпитания и националните власти, смятам, че партньорските проверки са от ключово значение за постигане на европейски а, имидж и за да се гарантира това, че в различните страни по един и същ начин а, се е процедирало по време на проверките. По този начин ние а, ще осъществим а, контрол, който ще напусне националното равнище и ще преминем към едни а, хоризонтални проверки. Европейският съвет помоли до 2012 година да се преразгледа съществуващата правна рамка в тази област. Вие знаете, че от юни 2009 година има нова а, директива за ядрена сигурност, която се транспонира по настоящем държавите членки и трябва да се транспонира до юли тази година. По принцип се предвижда провеждане на оценка до 2020 година. Ние обаче сега ще изпреварим този срок и ще я проведем до 2012 година. Тук ще включим въпроси по отношение на материалната безопасност и ще направим едно ново предложение за подобна директива по-рано от първоначално посочения график. И този процес ще протече паралелно с оценката на риска и безопасността а също така с съответната проверка, чието резултати ще бъдат взети предвид. Ние държим на това държавите членки до съответната дата през юли месец да транспонират предложената и приета от тях директива в областта на ядрената сигурност. Що се отнася също така до директивата за обезвреждането на ядрени отпадъци, се придава все по-голямо значение с оглед на събитията в Япония. Що се отнася до нашия стрес тест или стрес изпитание – а, ние възнамеряваме да този тест да обхване и съседни държави на Европейския съюз, но такива, които са извън ЕС. Тук става дума за Украина, за Руската федерация и за Швейцария. С първите две страни вече сме в разговори. С Швейцария ще говорим следващата седмица. Този тест искаме да обхване и Армения. Освен това искаме да продължим разговори с страни, които разсъждават в момента по настоящем за да строят ядрени инсталации като Турция или Беларус. Ние бихме искали по възможност да изградим едно партньорство в областта на ядрената сигурност, което да надхвърля границите на Европейския съюз. Следващата точка касае енергийната ефективност. Вие сте получили нашето предложение. Темата за енергийната ефективност е с постоянно нарастващо значение. Ние изоставаме в голяма степен от целите си в това отношение. Един от акцентите тук ще бъде сигурността и енергийната ефективност на сградите. Тук ще има задължителни изисквания по отношение на публичните сгради. Публични сгради, като училища, вузове, болнични заведения, клиники, домове за граждани, детски градини, казарни, казарми продължават да, са, да съставляват 12% от всички сгради в Европейския съюз. В това отношение ние бихме искали разработването на дългосрочни квоти за а, ремонт, за саниране, така че по-настоящем енергийната ефективност, която е между 1,2 и 1,5% да се увеличи поне на 3%. 3% бе достатъчно труден процент и имаше достатъчно гласове и по-конкретно от бюджетната страна, като се твърдеше, че тази стойност е прекалено висока. Но това е стойност, която за 33 години може да се осъществи и ние по-настоящем разговаряме с нашите служби, конкретно за а, сградите на комисията в Брюксел и бихме искали а, точно с сградите на институциите на Европейския съюз да дадем един положителен пример в това, или водещ пример в това отношение. Що се отнася до промишлеността, за промишлеността темата за енергийната ефективност също в бъдеще ще има все по-голямо значение – ние бихме искали да задължим с енергийни одити големи компании да преминат към енергийна ефективност и бихме искали да предложим задължително изпълнението на системи за управление в това отношение и да ги накараме да предложат мерки. Ние сме разработили една двуфазна стратегия по настоящем, за сега на доброволна основа до 2012-2013 година. Ако до 2013 година видим обаче, че предлаганите от нас проценти не се постигат или че а, целта не се постига поради прекалено слабите стъпки, които предприемат предприятията, ние от 2014 година ще задължим държавите членки а, да преминат към целите, предвиждани в стратегията ЕСА 2020. През тази, този месец комисията възнамерява да обнародва своята, своето предложение за интелигентните мрежи. Използването на интелигентни системи в интелигентните мрежи е правилно, но не е достатъчно. Според нас подхода трябва да бъде по-широко обхватен и да постига цялата мрежова архитектура, т.е. интелигентни мрежи, които да обхващат разпределителните мрежи до последния метър технологични, навсякъде се нуждаем от нови технологични системи. Съобщението за интелигентните мрежи предлага дейности в следните области. Първо, разработване на европейски технически норми и стандарти. На второ място, гарантиране защита на личните данни, недопускане злоупотреба с данни, на трето място създаване на правна рамка и стимули за е, създаването и въвеждането на интелигентни мрежи. На четвърто място гарантиране на конкурентно способен пазар в тази област. И на пето място е, трайно насърчаване на иновациите за технологични системи и е, развойна дейност на европейско равнище. Ние подготвяме своята инициатива за интелигентни градове, интелигентни общини, като възнамеряваме с, с различни предложения да обхванем гражданите от различни общини по отношение на потреблението на енергетика, по отношение на парниковите газове и така нататък. Заедно с колегата Калас възнамеряваме да разработим една програма, която да влезе в употреба, която е от особено голямо значение за енергийната ефективност и особено успешна. Това са актуалните акценти по настоящем. Има и други теми, на които ще се спра по време на дискусията във връзка с нашата стратегия до 2012 година. Господин комисар, благодаря ви за това представене на вашия план за дейност, който наистина е много амбициозен и обхваща много сложни теми. Ще последваме вашата покана в навечерието на годишното заседание на групата на националните регулаторни органи да проведем среща заедно с колегите от Комисията по промишленост. Мощностите в открито море, петролните платформи по тази тема. Със сигурност сте чули за новината от Кипър. Има много голяма загриженост във връзка с избирането на място и избора на процедура. Ако бихте могли след това да се спрете и върху пътната карта за областта на енергетиката до 2050 година, инвестиционните цикли в областта на енергетиката са много дълги, особено когато става дума за изграждането на мащабни мощности. Във връзка с това пътната карта е полезна, тя задава основната посока – така че през 2050 година да не използваме източници на енергия, които не желаем да използваме. Сега преминаваме към кръга от въпроси и отговори. Ако всеки от вас се придържа към времето от две минути, ще успеем да приключим на време. Хорст. Изненадващо ми дадохте думата. Господин комисар, благодаря ви за изложението. Първо ще се спра накратко върху енергийната ефективност. Водим обща дискусия за финансовия сектор в Европейския съюз. Подчертаваме необходимостта от реализиране на економии. Посочваме, че общините не разполагат със средства, особено за прилагането на мерки в областта на енергийната ефективност, които са доста скъпи. Но все от някъде трябва да се намерят източници на средства. Но именно защото няма средства, има и отпор в тази област. Какви са вашите идеи във връзка с финансирането? Вторият ми въпрос е свързан с предстоящото съобщение на Комисията за енергийната сигурност в Европейския съюз, или по-точно за атомната сигурност, извинете. Предвиждате провеждането на стрес тестове. Възможно ли е да се приложи хармонизиран подход към провеждането на тези тестове? Вероятно ли е извеждането от експлоатация на някои АЕЦ, ако не отговарят на изискванията и как ще се компенсира това извеждане от експлуатация. Третият ми въпрос е свързан с търговията с емисии. Третият етап е предвиден за 2013 година, но трябва да наблегнем и върху други източници на енергия, като въглища или газ, за да гарантираме енергийната сигурност. Председателят, благодаря, колега. Спазихте времето до секунда. Следващият ни оратор, господин Арсенис. Благодаря, господин председател. Господин комисар, спряхте се върху много теми. Искам да се спра върху още един аспект от въпроса за ядрената безопасност. Атомната енергия и по-точно нейното използване действително ли са конкурентоспособни? Вземаме ли предвид всички разходи? Вземаме ли предвид разходите и рисковете, свързани с радиоактивните отпадъци, както и рисковете и последиците, свързани с атомни инциденти? Подобни инциденти са с трансграничен ефект. Във връзка с това искам да ви попитам дали предвиждате някакви координирани мерки в тази област? Председателят Крис Дейвис. Господин комисар, мисля, че програмата ви залага по-приоритетно на улавянето и съхраняването на въглерода. Преди 4 години съветът прие програма в тази област от 2015 година. Явно е обаче, че няма да можем да спазим изискванията на тази програма за изграждане на мощности за улавяне и съхраняване на въглерода. Около 6 проекта в момента се финансират по програмата за економическо развитие, но по тях не се постига много голям напредък. За пример ще дам Великобритания. Подадени са окоръжително голям брой заявления за финансиране от Генерална дирекция околна среда – но тези средства се заделят единствено защото нашата комисия постави този въпрос на дневен ред. В противен случай комисията изобщо нямаше да предприеме никакви мерки. Въпросът ми е какво трябва да предприемем, за да се предприемат по-активни дейности за улавянето и съхраняването на въглерода. Генерална дирекция енергетика ще играе все по-голяма роля в тази област ако искате да изработите стратегия за намаляване на въглеродните емисии, мисля, че трябва съвместно с Генерална дирекция околна среда да работите за развитието в тази област. Председателя, да, ангажиментите в това отношение продължават. Сега следващия оратор. Благодаря. Вие представихте съобщение за сигурността на енергийните доставки и международно сътрудничество в тази област. Съвета представи ясни резултати, ясни заключения. Там ясно се казва в каква посока трябва да вървим. Моят, въп... моят въпрос е свързан с ядрените въпроси по някакъв начин. Вие споменахте с, за сътрудничество с трети страни, съседки на Европейския съюз. Може ли да ми кажете нещо повече? Какво е настроението в тези трети страни? През двустранни срещи ли ще работите по тази тема? а именно за високи стандарти за ядрена безопасност. Също ще преразгледате ли правилата за вноса на електричество, примерно забрана за внос на електрическа енергия от ядрени централи, които не спазват признати стандарти за безопасност. Т.е. може ли да се използва подобна политика като инструмент в международни план да се наложат по-високи стандарти, т.е. ако има страни, които не ги спазват, да нямат възможност да изнасят електроенергия. Председателят. Имахме дори кабина литовски, но няма значение. Жил Паньо. Господин комисар, много бе интересно да изслушаме вашия като представяне много благоприятно се представихте вие пред нас и то с след ядрената катастрофа, факта, че комисията е готова да влезе в така сериозна схватка за налагане на стандартите за ядрена енергия и също така да се сътвори нашата политика от тук нататък в тази област. Но оставам впечатление, че в момента вие не се изказвате толкова е, решително, колкото се изказахте предходния път. Може би вие, когато показахте вашата решителност по отношение на така наречените стрес тестове или изпитания, може би страните членки е, се разграничават, търсят повече независимост. Да. Имате ли вие достатъчно възможност да се противопоставите на тези тъжнения? И второ, вие Присъствахте на среща преди известно време с Жак Делор, преди няколко месеца, председателя Бузък, където се говори, че Общата енергийна политика ни води в посока на развитие на ядрената енергия. А от тук нататък какво се случва, като виждаме какво се случи с е, проблемите на ядрената енергетика? С е, възобновяемите енергии всъщност е, също оставаме в тази сфера на желание на Европа да се развива независимо е, по отношение на енергетиката, а също така и да развива повече вятърната енергия. Следващия оратор, госпожа Лепаж. Действително, ние трябва да сменим а, перспективите си от 2005. Това означава да сменим и е, целите и финансирането. Трябва да погледнем малко по-общо и да знаем има ли ангажименти по отношение на средствата сега. Има средства отделени за ядрената енергия, но има ли средства, които могат да се отделят за възобновяеми енергии? Значи, това е въпроса. Първо за ядрената енергия и второ за възобновя... възобновяемата. Смятате ли да преосмислите тези тази политика? Какви са очакванията ви? Включително и за инвестиции. И второ, за изследванията в открито море. Аз следвам, е, следя тази тема. Чух, че ако добре съм разбрала, че възнамерявате да направите предложение – Докъде е стигнала работата по отношение на прилагане на общностното законодателство по отношение на нефта, който идва от дълбоководни сондажи? Какви са предложенията ви, какви са плановете ви в това отношение? Благодаря. Предлагам комисарят да отговори на първите шест въпроса. Нещата сега стават по-конкретни. Един от въпросите бе как ние се справим от финансова гледна точка с темата за енергийната ефективност. Действително най-голямата част, сграден фонд, там се изисква изискват за поддържане на сградите както частни средства, така и публични. Може да се каже, ако вземем една еднофамилна къща, 140 квадрата, от 60-те години, строена през 60-те години, и тази къща се подлага на генерално саниране от покрива до мазетата с подмяна на е, отопле, отоплителните уреди и така нататък. Е, ще са необходими 60, 70, 80 хиляди евро. Около 500 евро на квадратен метър са добре вложени пари, но не в енергийната сметка на следващата година. 30 години ще минат, докато е, чрез, докато всъщност сметката излезе чрез по-голяма енергийна ефективност и фактически компенсиране и спестяване на енергий, енергийни разходи. Всичко това трябва да се предвиди в бюджетите на всички нива регионално, общинско, национално равнище, европейско. Какво искаме да предложим? Ние искаме да предложим структурния фонд, фон, кохезионния фонд и фонда за регионално развитие, които до сега бяха използвани в ограничени мерки за мерки за саниране на сгради. Бихме искали да разширим е, това перо, тези пера, още повече, че през изминалата година те не са били напълно разходвани. В края на годината са останали пари, които е, не са изпълнили целите си. Тоест от европейския бюджет, без допълнителни разходи и без финансови проблеми, бихме могли да активизираме тези средства с цел 100% освояване, а, чрез по-голямо насочване към енергийната ефективност. Принципно за а, публичните а, за публичните власти е важно да се а, инвестира повече невидими неща, не толкова а, видими а, декорации, а, осъществявани чрез гипс и прочие, чрез зидарска дейност, а неща, които водят до енергийна ефективност. Това означава, че кмета, че а, регионалният президент, министра, всички те трябва да положат, положат усилия. Това е от а, ключово значение за мен като тема. Става дума за едно пренасочване на съществуващи заделени публични средства към тази област. Що се отнася до схемата за търговия с емисии и индустриалната политика? С парламента през лятото на тази година ние продължаваме със своите разсъждения за схемата за търговия с емисии до 2013 година. По-настоящем вече се наблюдава много съществена битка там. Кой от областта на промишлеността, от коя област, от, от производството на цемент, на цемент или обработка или химическа индустрия има по-малко емисионни разходи, как следва да се платят и така нататък. Смятам, че ние трябва да продължим своята схема за търговия с емисии. Това е важен европейски инструмент и да включително да обхванем и други а, световни региони, които все още ни ни следват. Все още много работа по убеждаване трябва да свършим, но ние така трябва да конфигурираме своята схема, че за никой индустриален бранш да не възникне основание да напуска Европа поради тази причина. Защото няма да, по никакъв начин да помогне на защитата на климата, ако прогоним по този начин някой промишлен сектор и той има възможност на друго място в света да имитира 100% вредни вещества, да излязат работни места от Европа. Това е много внимателна и сензитивна работа. Т.е. трябва да продължим работата си по схемата за търговия с емисии, но тя трябва да се провежда по-нататък по толкова гъвкав начин, че никой значим отрасъл или компания да не напуска Европа. Защото производството така иначе ще продължи. То няма да изчезне от световната карта. Аз предпочитам всяко едно производство в Европа, каквото и да е то, но с спазване на нашите екологични стандарти, защото по тази начин постигаме повече за гражданите, същевременно запазваме работни места, запазваме данъците, запазваме създаването на принадена стойност в Европа. Бе зададен също така въпроса за това какви изменения биха проистекли от е, ужасяващите катастрофални събития в Япония за нашата енергийно-снабдителна безопасност и за нашия енергиен микс. Ако в кавички само 8 атомни централи в Германия бъдат изключени временно или постоянно, това ще означава, че 7 до 8% от германския енергиен микс и 2% от европейския енергиен микс намаление. Тоест, няма да има голям проблем с енергийно снабдяване от това. Решаващия въпрос е обаче за сравними а, развития в други държави членки. Ние наблюдаваме това. Дори ако искаме да включим тези процеси в нашата енергийна пътна карта и да разработим различни сценарии и альтернативи и възможности за периода до 2020 година и за десетилетията след това. По-настоящем във връзка с дебатите в Енергийния съвет, които ние много внимателно следим. Та, аз изхождам от това и предполагам, че в никоя друга държава членка на Европейския съюз от 14-те държави членки, които имат атомни централи, дебатът не върви по посока намаляване на срока и по-ранно спиране на атомните централи, така както тече дебатът в Германия. Няма промяна във Франция, например, няма промяна в дебата в Англия, например, или в Испания, където наистина има значими атомни централи, участващи в енергийния микс на тези страни. В Швейцария обаче наблюдаваме мораториум, т.е. в непосредствено съседство. Наблюдаваме в Италия процес на спиране на процеса за определене на мястото за строеж на атомна централа за една-две години а, проект за атомна централа в Полша, например, който продължава да си тече без промяна. Така че, независимо от темата, какво бихме могли да си пожелаваме на място, ние виждаме, или по-скоро все още не виждаме някакви значими промени в производствените количества на тока за цялостния пазар на ЕС. Вие поставихте въпроса за пълните разходи, за сметката за а, абсолютните разходи. При ядрената енергия в началото, преди 40 или 50 години, научна, научно-развойната дейност бе субсидирана в значима степен. По-настоящем въпросът за отговорността е така уреден, че за сценария на най-лош случай за големи катастрофи, няма някакви сериозни, значими задължения за подсигуряване. Ние сме анализирали това в различни държави членки най-високото задължение за носене на гражданска отговорност е в размер на 2,5 милиарда евро и всички предприятия всъщност носят отговорност с целия си капитал, с цялото си имущество, но що се отнася до борсовия капитал за енергийни компании, ако се разгледа а, това в сравнение с сценария за най-лош случай, а, нещата отново са относителни. Що се отнася до обезвреждането и окончателното е, депониране на ядрени отпадъци също няма е, достатъчно е, законодателство. От друга страна, няма значими случаи на субсидиране, на субсидиране на ядрена енергетика. Например, въгледобива в Германия или в Испания не биха могли да продължат без публично субсидиране а, нещо, което изтича през тази година окончателно. Включително възобновяемите енергии получават а, финансиране чрез съответни законодателства, чрез включването им в мрежата и това е нещо, което искаме. И точно при възобновяемите енергоисточници целта трябва да бъде да ги а, субсидираме по толкова ефективен начин и да ги използваме толкова ефективно, че след тяхното разработване и въвеждане на пазара, те един ден да могат да съществуват конкурентно способност без а, финансиране, без субсидиране. Това скоро ще се постигне при водната енергия, при ветрената енергия също и при слънчевата енергия, ако се намерят подходящи места, където може да се произвежда значително високи количества електричество. Тоест, наистина, ако стратегията в това отношение бъде много последователна и сериозна. Вие ме попитахте също за съответен текст за атомната енергия. Е, аз съм свидетел на следното. Примерно един колега ми предлага нов енергиен данък. Друг колега напоследък иска данък е, по отношение на финансовите транзакции или пък по отношение на керосина, който се използва за въздушния транспорт е, или за билетите, за самолетните билети. Но аз винаги съм бил реалист. Защото по всеки данъчен въпрос в Европа се нуждаете от консенсус. Най-вероятно е при 27 правителства, ако се опитате да въведете данък върху финансовите транзакции в Лондон или при друг данък в Берлин, няма да получите подкрепа. Защото ние знаем, че компетенциите за а, въвеждане на нови данъци от страна на Европейския съюз са доста резервирани, доста сдържани и ограничени. Затова аз самият смятам, че много малко ам, шансове за реализация имат подобни проекти за въвеждане на нови данъци. Що се отнася до улавянето и съхранението на въглерода, ние възнамеряваме да въведем директивата за това в национално законодателство. И в Германия, въпреки че тази тема от две години е в Бундестага, а, и ако а, не бъде тя транспонирана в национално законодателство до лятото, ние възнамеряваме да предприемем стъпки за забавене транспонирането на директивата. Що се отнася до милиардните субсидии, които са били предоставени. Ние смятаме, че те са на добър път. Четири или пет големи демонстрационни проекта текат по настоящем и а, аз се надявам до 2015 година да бъдат а, добити съответните прозрения, така че а, от това да се стигна до съответните изводи за дългосрочно използване на въглищата, но и за избягване на въглероден диоксид в промишлеността и при газови инсталации да бъдат направени съответните технически и социални изводи. Последващата тема ние водим разговори с Украина и с Руската федерация, ние искаме да ги убедим те да приемат стрес теста. Следващата седмица швейцарците ще пристигнат в Брюксел за разговори и с другите страни, които споменах, възнамеряваме да им изпратим покани през идните дни. Вие споменахте също така деликатната тема за електрическата енергия, за ландшафта, Естония, Полша, Калининград, Беларус. Т.е. това е една седма тема, която се появява тук. Защо? Защото, разбира се, вие искате да намалите своята зависимост от Русия. Това е, въжи както за гъста, така и за тока. И а, се мисли, например, за атомна централа в Литва и този дебат е от голямо значение там. Руснаците пък планират атомна централа в Калининград. Развитието е следното. Руснаците и европейците искат всъщност взаимоотношенията да бъдат по посока на открита търговия. Най-добре по посока на Световната търговска организация. По отношение на въглищата ние ги внасяме от Русия. Същото въжи за петрола, все повече газ. Що се отнася до тока, успяваме е, да не го внасяме за сега. Само а, по този начин, ако се, наистина се построи атомна централа в Калининград, ние можем да изискваме също толкова висок стандарт за там. Ние можем да а, постигнем това а, в случай, че този стандарт наистина се осъществи, пазарната оценка за една атомна централа в Литва ще бъде по-различна. Аз съм в контакт с а, правителствата, но ние трябва да вземем решение в полза на това. Или висок стандарт, който успеем да извоюваме за атомната централа в Калининград и отваряне на пазарите за ток, или друга стратегия. Искаме от Русия само а, въглища, само а, газ и само а, е, петрол. Поляците като наш е, пряк е, съсед също не са сигурни дали биха предпочели да внасят ток от съседните региони. Що се отнася до стрес теста, в никой случай не мога да кажа, че сега съм гледам отрезвено на нещата. Европейският съвет преди няколко дни прие решение за въвеждането на стрес теста. Това не беше ясно преди това, имаше много съпротивление. Сега всички държави членки доброволно се обявиха за приемане на стрес теста. И аз изграждам а, изложението си върху силата на фактите. Възоснова на един прозрачен подход, а, един подход, който следва да бъде спазван а, от държавите членки. В Лисабонския договор е записано, че енергийният микс е прерогативите на държавите членки. И съвсем приятелски ще ви кажа, като аз много често разглеждам себе си като един лост с ограничено действие по отношение на националните парламенти. Онова, което не постигнете в националните парламенти, трудно ще го постигнете в Брюксел аз съм човек, който спазва закона, но трябва да приема, че енергийния микс от крайно време и това не е променено, остава в ръцете на държавите членки. Въпреки това не съм песимист по темата. Защо? Защото всички ние сме постигнали много. 20% възобновяеми енергии, които би трябвало до 9 години да влязат в сила, ще бъдат контролирани чрез докладите за напредък което не означава, разбира се, че 80% няма да продължат да са компетенция на националните парламенти. Що се отнася до а, тока, а, там 20% са възобновяеми енергии. А, също така се говори за висок процент биомаса, терм, а, геотермални технологии, а, което означава, че след 9 години 35% от тока в държавите членки ще идват възобновяеми енергии. По този начин възобновяемите енергии през идните 3 години ще изпреварят през следващите няколко години топлоелектрическите централи, работещи с въглища, а след това и други изкопаеми горива. Ние очакваме предложение, защото е, сигурността в планирането в енергийната сфера е необходима. До 2030 година можем да постигнем дори дял от 40%. 40% от електроенергията да се произвеждат от възобновяеми енергийни източници. Така ще сложим началото на процес, който съгласно член 194 от договора във все по-голяма степен ще вменява правомощия на Европейския съюз. Но истинска промяна по отношение на възобновяемите енергийни източници ще е възможна, когато е готов пакетът от мерки за сектора на енергетиката, когато имаме ясна стратегия за изграждането на паневропейска енергийна структура. Помните, че преди известно време бе приета, е, приета директивата за енергийните доставки, в която се предвижда и определен процент за газ. Не мога точно да предскажа, но мисля, че ще бъдем свидетели и на приемането на директива за доставките на електроенергия която да предвижда също така определено количество електроенергия, която да се съхранява като резерв под различни форми. Това е една възможна визия. И така ще разполагаме с електроенергия, която да използваме при извънредни ситуации, също така както разполагаме с газ или с нефт. С такава независимост разполагаме и по, отношението, по отношение извинете, на въглищата. А ще можем, може би, да я постигнем и по отношение на електроенергията. Председателят, благодаря, господин комисар. Отделихте цели 20 минути, за да отговорите на въпросите на колегите. И за съжаление сега вече е 2 минути преди 5, така че няма да можем да дадем възможност на другите колеги, които се бяха записали за въпроси, да вземат думата, но изложението ви ни беше много полезно, научихме много неща, ще продължим да се интересуваме от тази тема. Нашата комисия ще следи особено отблизо изготвянето на пътната карта за областта на енергетиката до 2050 година. Винаги сме се обявявали за възобновяемите енергийни източници. Колкото повече можем да увеличим дела им, толкова по-сигурно ще е бъдещето ни в областта на енергийните доставки, толкова по-екологосъобразно и може би дори по-ефтино ще можем да действаме. Енергийната ефективност е също един важен източник, чийто потенциал трябва да използваме. Благодаря ви за това, че се отзовахте на поканата ни. А що се отнася до предложението ви, преди средата на май да работим по критериите за стрес-тестовете, то с удоволствие го приемаме. Благодаря ви и до следващата ни среща. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann э, sind wir и така, скъпи колеги, придържаме се точно към графика си. Мислех, че ще има втори кръг от въпроси и отговори, но за съжаление не можахме да се вместим във времето. И не исках да прекъсвам господин комисаря в изложението му. Преминаваме към следващата точка. От дневния ред докладът на Дагмар Род Берент, законодателство на Европейския съюз относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии и свързания с тях контрол върху фуражите и храните. Дагмар веднага ще произнесе, надявам се вярно, термина и ще ни запознае с процедурите за контрол. Благодаря, господин председател терминът е трансмисивни формни енцефалопатии. Това е заболяване на мозъка, но за съжаление също и на немски не мога да го произнеса правилно. Толкова често съм го произнасяла през последните 15 години, че явно вече започвам да заеквам. Скъпи колеги, става дума за втората пътна карта на комисията не само по отношение на. Виждате, че наистина вече не мога да произнеса термините. За съжаление, колегата от комисията не е тук, иначе веднага би ми помогнал. Тази пътна карта обхваща не само спонгиформните енцефалопатии при говедата, но и при други видове добитък, най-вече при козите и овцете. Европейската комисия съгласно законодателството за СЕГ през 2005 година изготви пътна карта, с която се опита да реагира на актуалната ситуация. По-настоящем е на лице нова пътна карта на комисията. Тя е предмет на моя доклад. Нека поясня за колегите. Пътните карти на комисията винаги преследват от една страна целта да оценят ефективността на изследванията за СЕГ, както и да определят възрастта на животните, които подлежат на такива изследвания. В пътните карти се определя и рисковият материал, очертават се и мерки по отношение на стадата, където е възникнало заболяването. Тези области са предмети на втората пътна карта на комисията – тази пътна карта се отчита и забраната за използването на местно брашно. Каква е настоящата ситуация? Законовите разпоредби са ясни, в това число и за рисковите материали. Те се съдържат в приложение 5 на съответния законодателен текст. Европейската комисия много ясно се придържа към изложения там списък с рискови материали. Вероятно е Европейският орган за безопасност на храните да излезе със своя препоръка. В момента неговото становище съвпада с моето, а именно, че не трябва да се правят никакви промени в този списък с рисковите материали. Сега може би е по-добре да се спра върху отделните точки от доклада си и как те са свързани с пътната карта. Какво е общото ми становище по отношение на пътната карта? Според мен тя е добра. Не споделям становището на комисията по всички точки, разбира се. Но за разлика от предишни колегиуми, Например, през 90-те, когато имахме чувството, че комисията работи заедно с държавите членки и не взема на сериозно законодателството в тази област, ситуацията сега е по-различна. Изложената от комисията пътна карта никак не е лоша, но въпреки това трябва по-подробно да разгледаме някои точки от нея. Трябва ясно да си припомним за колко случая на ЕСГ става дума в момента. Те не са толкова много. През 2009 година бяха на лице на цялата територия на Европейския съюз 67 случая. Още по-малко са случаите при козите и овцете. Конкретно по доклада, точка 3 до точка 6 визира механизмите за наблюдение. Според мене, или по-точно отчитам повишаването на възрастовата граница за провеждане на изследвания на 72 месеца в 22 държави. Това решение е взето в рамките на процедурата по комитология. Когато бе взето, обмисляхме дали е оправдано да се повиши възрастовата граница в някои случаи. Системата за наблюдение се прилага ежегодно. И тогава в рамките на процедурата по комитология. Тя бе актуализирана. Още тогава казах, че в останалите пет държави членки Полша, Чехия, Словакия, Румъния и България, където не е въведена тази възрастова граница от 72 месеца, Възрастовата граница може да се повиши след извършването на оценка на риска. В момента възрастовата граница в тези пет държави все още не е повишена. Причината за това е, че в новите държави членки доста по-късно бе установено, че има забрана за храненето на преживните животни с животински протеини. Затова в момента в Европейския съюз има разлики във връзка с възрастовите граници за провеждане на изследвания. В това няма нищо нередно, то не се подлага на съмнение и от държавите членки. Що се отнася до по-нататъчното повишаване, допълнителното повишаване на възрастовата граница, то мисля, че това не е чак толкова необходимо, като се има предвид броят на случаите, през 2009 година имаше само един случай при животни на възраст между 48 и 59 месеца, а останалите случаи са установени или при здрави заклани животни, или при животни умъртвени по друг начин или починали по друг начин. Въпреки това, докато все още има случаи на СЕГ, смятам, че трябва да подходим внимателно към допълнителното увеличаване на възрастовата граница. От 2013 година ще се провеждат проверки на случайен принцип в рамките на системата за наблюдение при говедата. Има още една точка, по която със сигурност ще проведем обживено обсъждане. Това е забраната за фуражите. Преди доста години взехме решение за забрана на храненето с животински протеини на непреживните животни. Става дума с свине и пилета. свинете и птиците в фермите се хранят с всичко. В миналото те бяха хранени с животинско брашно, произведено от отпадъчни материали от заклани животни. Това са материали, подходящи, годни, извинете, за консумация от човека. или по-точно материали, които са от части на животното годни за консумация от човека. Ние консумираме около 50% от едно животно. Останалите части се използват за произвеждането на животинско брашно. А в миналото преживни животни бяха хранени именно с такова брашно. Нямаше научни основания за налагането на забрана за храненето с това брашно на непреживни животни. А когато преживни животни бяха хранени с това, с този фураж, то това бе, защото той не бе обозначен надлежно. Земеделските стопани подхождат доста традиционалистично, знаят какво е добро за животните и какво не. Госпожа Палсен и господин Шнелхарт изготвиха в миналото немалко доклади за санитарно-хигиения контрол. Продължение на доста години големи количества животински протеини не бяха използвани за храненето именно на животни, които се нуждаят от тях, а именно свине и птици. Излязохме със становище по доклада Хойслинг за дефицита на животински протеини стигнахме до извода, че именно тези животни, които се нуждаят от по-големи количества протеини, не ги получават. Става дума най-вече за непреживните, за всеядните животни. Комисията прави едно доста предпазливо предложение в пътната си карта за преразглеждане на въпросната забрана, тъй като е наясно колко емоционално се подхожда към тази тема. Но винаги съм казвала, че в емоциите няма нищо лошо в определени ситуации, но що се отнася до политическата и законодателната ни дейност, не трябва винаги да се ръководим от емоции. При определени условия храненето на всеядните животни с животинско брашно би могло да бъде позволено. И ще ви кажа защо. Господин Шнелхарт много се оживи, като направи встъпителните си забележки за емоциите. Предлагам тази забрана да се отмени само при определени условия. Първо трябва да се гарантира спазването на строги изисквания за производството на животинско брашно. Преди 13 години през 87-98 година, извинете, бе прият законодателен текст в тази област, който все още се счита за абсолютен стандарт. Поглеждам към двама колеги, които са много по-добре информирани от мен. Бе въведен така наречения метод на die Möglichkeit schon damals äh, von на загряване и само при загряване до определена температура може да се произвежда въпросното животинско брашно. Предлагам да продължим да се придържаме и към забраната на канибализма. така нареченото вътрешно видово рециклиране. Но ако това може да изключи и последната вероятност, последния остатък от вероятност за взаимно заразяване, можем да се придържаме към тази забрана. изрично трябва да изключим едрия рогат добитък. В отговор на въпроса ми защо ми бе отговорено, че това ще въведе допълнителна сигурност за определени продукти. Трябва да се разделят и каналите за транспорт и производство. Предлагам това разделение да се въведе Ясно е, че трябва да се гарантира възможност за комисията да упражнява контрол върху вноса на преработени животински протеини. Очаквам също така, и това съм посочила в доклада, да не се въвежда прак на толерантност за храненето на преживни животни с животински протеини. В точка 13 и 14 посочвам, че очаквам от Европейската комисия да запази действащите стандарти по отношение на списъка на специфичните рискови материали и да не се влияе от Световната организация за здравето на животните. Не винаги сме били на едно становище с тази организация. Точка 15 до точка 17 посочвам научно-изследователската дейност в областта на скрепи при козите. Подкрепяме тази дейност, тъй като тя може да доведе до ликвидирането на ТСЕ в Европа. Подкрепяме също така и изследванията за ЕСГ при живи животни. Спирам се и върху три точки, които не се съдържат в пътната карта на комисията. Първо, безопасността на храните и фуражите, точка 19 до точка 22. Тук посочвам, че се наблюдава положителна тенденция за установяването на случаи на СЕГ, както и по отношение на системата за наблюдение в Европейския съюз. Тази система за наблюдение наистина е добра, въпреки това в някои държави членки се прилагат ниски стандарти за качество, Комисията ясно посочва това в своето съобщение за официалните проверки в държавите членки. Една от любимите ми теми, която се съдържа и в доклада, е механично отделеното месо, точка 23 до точка 25. Това е месо, механично отделено от костите на животните. Винаги съм искала да се наложи забрана върху него, тъй като имаме достатъчно месо в Европейския съюз. Не трябва да отделяме от животните и последното парченце, но явно този вид месо се използва за производството на колбаси. Мисля, че разпоредбите на Европейския съюз по отношение на този вид месо не са добри. По-точно определението на механично отделено месо. То трябва да се преразгледа. Изисквам и това месо да се етикетира като такова. Посочвам, че трябва да се преразгледат максимално допустимите стойности за диоксин в рибното брашно. Те са прекалено високи, не са съобразени с здравето на хората и на животните а по-скоро дават възможност да се преработват и най-малките рибки от Северно море. В точка 21 призовавам комисията да въведе санитарно-хигиенни изисквания за страничните животински продукти. Ако се използва животински протеин, който трябва надлежно да бъде стерилизиран, то това трябва да бъде подложено на проверка. Спирам се и върху умъртвяването на цели кохорти. До момента, ако в стадо се или кохорта се установи случай на, един случай на ЕСГ, то се умъртвява цялата кохорта. В изключителни случаи, ако държавата членка подаде съответното заявление, то кохортата може да бъде умъртвена едва в края на продуктивния си живот. Но такива случаи са по-редки. Европейската комисия излезе с предложение, което напълно отхвърлям. Това е единственото предложение, което напълно отхвърлям. Мисля, че настоящ същата процедура, именно пълното умъртвяване на кохортите е добра. Държавите членки, които искат да се прилага различна процедура, могат да изискат това от Европейската комисия отделно. Много е трудно човек да придобие цялото експертно познание, необходимо за подобен доклад – но колегите, с които си сътрудничих и които не бяха работили по тази тема до момента, се справиха чудесно. През цялото време правех някакви промени в последния момент, които те изцяло взеха предвид. Наистина и колегите и секретарията се справиха много добре. Euh, благодаря, благодаря за доклада. Действително много плътен, много балансиран доклад. Сега давам думата на различните докладчици в снявка. Първо започвам с господин Шнелхарт. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Мисля, че е крайно време да се представи втора пътна карта по любимата ни тема за ТСЕ, за спонгиформните енцефалопатии, една тема, която ни занимаваше в много голяма степен през последните години, от 1990 година, когато свършихме много добра работа като парламент и много бързо а, постигнахме промяна в а, начина на процедиране в Европейския съюз това отношение. Резултатът е много положителен. Ние констатираме в много голяма степен, че заболяванията драстично са намаляли и а, разбира се, в момента имаме една съвсем нова ситуация. Сега е моментът да помислим по въпроса дали положителните резултати да не намерят отражение в нормативни разпоредби, да се колят по-малко животни, например, за да нямаме едно прекалено строго правило, което според мен в много случаи не е необходимо. Но, разбира се, винаги при съобразяване, при съблюдаване на е, защитата на здравеопазването на нашите граждани, хуманното отношение към животните и тяхното здраве. Това е основна предпоставка за това. Аз мятам, че предложението на нашия докладчик е, се съобразява с тази точка в множество сфери. По отношение на контрола върху заболеваемостта от е, е, спонгиформните енцефалопатии. Аз не съм толкова стриктен. През последните години проведохме много а, изследвания. Със сигурност това означава разходи, но веднага искам да кажа, че разходите не са мерило, не са аршин, когато говорим за здравето на хората и на животните но по-настоящем ние имаме все още висок дял изследвания, които не водят до никакъв резултат и затова при повишаването на възрастта на животните аз бих бил по-щедър можем да разгледаме нещата. Още веднъж тук не гледам толкова а, стрикно на нещата, колкото докладчика, но мисля, че можем да постигнем споразумение, кое е възможно и кое не, но смятам, че е важно, а, че ще има възможност още веднъж да разговаряме по този въпрос. По отношение на забраната за а, даване на определени храни, аз а, съм на мнение, че наскоро приятия регламент за странични животински продукти, в който а, има възможност да. А, така са влязли много неща, бихме могли а, да вземем, например, категория 3 за страничните продукти, разбира се, кланиците трябва да бъдат проверявани, да, бъдат, да получават разрешителни, трябва да се проверяват транспортните пътища, не бива да изключваме канибализма. Аз също не смятам, че изключването на канибализма е нещо необходимо. И за бъдеще трябва да се погрижим за това преживните животни да не получават фураж, който съдържа животински протеини. Това е нещо, което трябва да се запише за вечни времена и това са това е нещо свързано с изискването да не се дават на говедата на едрия рога добитък храни, които не съответстват на анатомичните, физиологичните и психологическите им особености. Все пак обаче смятам, че е хубаво да се помисли дали по отношение на преживните животни да няма някаква граница на толера... толерантност, която в момента е много ниска. Това е свързано с производствените средства, например с това целта няма да се постигне, ако се прибавят. Т.е. няма да постигнем целта, ако прибавяме животински протеини. Въпросът е, не можем ли да предотвратим в процеса на производство да влиза определени продукти в храната и в този смисъл смятам, че трябва да има някакъв лимит на толерантност. По-нататък съм съгласен с докладчика. Самият аз с нетърпение очаквам да чуя мнението на комисията, например, преди няколко години имахме едно първо изменение, което подкрепихме тук по отношение на научно-развойната дейност. При овцете се опитахме чрез развъждане да постигнем намаление. Дали нещо е постигнато обаче, ще бъде интересно да чуем от комисията що се отнася до унищожаване на цели кохорти? Аз мятам, че това не е необходимо. Никога това не е било водило до положителни резултати. Не можем да оправдаем това и от гледна точка на хуманното отношение към животните. Ние имаме случвало се да унищожаваме цели кохорти, просто защото там има само едно животно, при което е намерено нещо в случай, че кога, в случай, когато вече не е имало а, в случай на, акут, на акутно заболяване, а, е, е извършено такова унищожаване на цялата кохорта, това за мен не е необходимо. Можем да направим нещо по отношение на този въпрос, за да внесем малко повече реализъм тук. Разбира се, това е един въпрос, а, на който трябва да се даде отговор. Дали а, инсталациите за биогаз и темата за диоксина имат място в тази резолюция. Различни са мненията, според мен мястото им не е тук. Може да се води дискус, дискусия обаче. Що се отнася до диоксина, когато се изисква граничните стойности тук да се променят, през 1999 година, когато избухна диоксиновия скандал в Белгия, ние определихме граничната стойност в това отношение. И аз си мисля, че тук граничната стойност е толкова стрикна, че при контаминации, които съществуват чрез а, затопляне и така нататък и чрез гранични стойности, които не можем да избегнем, едва ли не ние нямаме възможност да пуснем кравите да пасат на ливадата, просто защото ще надхвърлим тази много ниска строга стойност. Що се отнася до механично отделеното месо, готов съм да говорим по този въпрос за евентуална забрана в бъдеще. Това е, може би, малко пресилено, Що се, що се отнася до етикетирането, обозначаването, това е нещо, което мога да подкрепя. Като цяло докладът е добър, той обхваща новата ситуация, със сигурност че ще се спестят и разходи, без да се застраши здравето на хората и на животните. Благодаря. Благодаря, Мари Полсън. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Много интересно е да се чете този документ, който има почти историческа стойност. Аз бях в тази комисия, когато се занимавахме с е, контрол на храните от години. И фуражи, и болестта, луда крава и така нататък. Нямам никакви проблеми с съдържанието на текста като такъв, но мисля, че е време да си дадем сметка, че липсват фуражи с животински протеини. И безспорно, свинете и е, пилетата са всеядни. Т.е. те действително ядат всичко, което им попадне. Макар и да се твърди, че са главно вегетарианци. Т.е. те все пак ядат всичко. Аз лично съм против практиката на е, канибализъм, т.е. Е, да се консумират е, протеини от същия вид, от животни от, от същия вид. Това трябва да бъде забранено, но има начини да се направи разграничение между един животински протеин и друг. И е, тогава, на края на производителната верига, може да се направи е, инспекция. Впоследствие е по-трудно да се делят е, животинските протеини. Много по-лесно е да се направи тази проверка в края на производствената верига. А както бе коментирано тук, има други видове животни, които са единствено тръбопасни, т.е. не ядат нищо от животински происход. А по отношение на безопасността на храните и фуражите, бих искала да помоля комисията да отдели много голямо внимание на въпроса за това как се правят проверки в страните членки защото аз съм докладчик по регламента за контрол и бях напълно шокирана, когато установих на място как се провеждат проверките за безопасност на храните. Ние считахме, че оценката на риска би било отличен начин за адаптиране на проверките на място, защото ситуацията е много различна в е, отделните страни и членки. Но сега считам, че трябва да разгледаме въпроса с оценката на риска. Може би трябва да обучим повече специалистите, може би трябва да се изготвят много по-конкретни и строги разпоредби за дефиниране на рисковете. Рисковете трябва по-добре да бъдат дефинирани. Защото за много инспектори е много трудно да направят разлика между практика, която е много рискована и такава, която е безопасна. Това е параграф 20. А, за параграф 22 не съм много сигурна какво искате да кажете. Може ли да ми дадете малко пояснения? А, относно механично отделеното месо. Не знам да се смея ли или да плача. Всички ние всеки ден изхвърляме много храна. В моята страна 50 кг напълно нормална за консумация храна се изхвърля 50 кг за четвърт година. За това как може да се говори, че е необходимо да се използва механично отделено месо, т.е. да се пуска кокалите в центрофуги и да се изважда нещо, което се твърди после, че е месо. Като имаме предвид колко храна се изхвърля, не смятам, че е необходимо. Защо? Защо трябва да се взима този продукт, когато ние изхвърляме храна? А от Що се отнася до мнението на групата Либе, ние подкрепяме съдържанието с един въпрос по параграф 20. Т.е. да има засилен контрол. Засилен контрол върху контрола. Благодаря за изказването. Председателката Джейн Николсън сега. Uh, much, uh... Благодаря, господин председател. Приветствам доклада. Познавам Дагмар от доста време. Тя бе експорт, експерта при последната криза, тогава прави доклада, така че тя е най-добрият човек да ни представя този доклад. Според мен е, в доклада се подчертава колко е важен въпрос. Тоест, ние не трябва да допускаме и по никакъв начин да се повтори каквото се случи до сега. Приветстваме всичко, което е фор... формулирано като постижение в доклада, но не бива да бъдем самодоволни. Е, Спонгиформите енцефалопалоди енцефалопатии при говедата могат да се върнат. Радвам се от това, което се констатира, но имам някои резерви. А, като имам предвид каква беше кризата, колко животни бяха засегнати, аз идвам от ре регион, който бе много засегнат, ако има хипотеза да се върне това заболяване, знам, че има огромен натиск върху цените на фуражите в момента, но все пак нека да се зададем въпроса а, да слагаме животински протеини. Това ли е единствения отговор на, на кризата с липсата на животински протеини? Аз лично нямам голямо желание да вървим в тази посока, а ако ще го правим, нека да помислим дали, дали да се връща отново практиката на добавяне на костно брашно. Разбира се, много ще зависи от това как ще представим темата, защото в обществеността, не знам в другите страни, но при, в моята страна е така в обществеността има много голяма съпротива срещу връщането на животински протеини в ражите. Не виждам, що се отнася за механично отделеното месо, не виждам никаква нужда, както коментира тук и госпожа Полсен. Просто хората се опитват да изкарат максимално пари от животните и стригат прекалено далеч. И ако мога да ви провокирам малко, смятам, че има и други начини за справяне с е, липсата на животински протеини. А, и причината, че няма протеини, не само животински, е защото не даваме разрешение да се внася соя, примерно от Америка и от други страни. Това е един начин да се реши проблема с протеините. Така че целият въпрос за нивото на толерантност трябва да бъде огледан. Като виждам какво се случва и скандала с диоксина и проблема, отново в моя регион имаше такива проблеми. Непрекъснато има хора, които гледат да заобиколят, да по някакъв начин да бият системата. А по темата за умъртвяването на кохорти, не знам защо се толкова се нервират хората. Ние имаме много високи стандарти в Европейския съюз и аз лично подкрепям голяма част от доклада, но настоявам да действаме предпазливо и да внимаваме много как ще представим нещата на потребителите. Je vous remercie infiniment, euh, Dagmar. Благодаря безкрайно и сега давам думата отново на Дагмар. Благодаря преди колегите от комисията да кажат нещо. Искам в първи рунд, така да се каже, да, се спра на някои от аспектите. Първо, нещата споменати от господин Шнелхарт. Що се отнася до повишаването на възрастта на 72 месеца в 22 държави членки. Това не е нещо, което подлежи на решение, то вече е решено. В моя доклад аз само обръщам внимание на това, че това е приемливо. Да, ние го бяхме свидетели на това. Комисията е прекалено много е, разумна и коректна, правейки това без да пита парламента. Е, Онова, на което обаче трябва да обърна внимание, че по-нататъчно повишаване на възрастта трябва да се случва с цялата необходима предпазливост. И програмата за наблюдение, за контрол върху БСЕ продължава да бъде важна точка в Европейския съюз, но действително и много емоционална тема, защото много от нещата, казани от Джек Никълсън, идват точно от начина по който се представят нещата и степента на емоционалност. И тук в тази връзка е много важно да се преработва ежегодната програма за наблюдение на БСЕ и да се види, че едно по-нататъчно увеличаване на възрастта при контрола на едрия рога добитък е възможно наистина само ако през следващите няколко години бъде констатирано, че продължават да намаляват случаите на заболеваемост. Но 67 случая през 2009 година, повече от 10 години след кулминацията на а, заболяването, съвсем не е малка цифра. И може би още нещо във връзка с забраната за даване на определени храни. Тук Джек Никълсън и още един колега казаха нещо в тази връзка. Аз никога не съм била привърженик на забраната за даване на определени храни. Аз винаги съм била против, винаги съм смятала, че това е просто вдигане на плакати, с което искаме да удовлетворим общественото мнение. Може би това е било уместно в определени времена, но трябва да дойде момент, в който да разберем, че ние бихме могли да се върнем към рационалност. Няма никакви основания по отношение на всеядните, т.е. животни, които наистина ядат всичко и затова те се наричат всеядни, няма причина, поради която тези животни да не могат да ядат част от друго животно, което ако са свободни в природата биха го направили, което аз не бих направила, например, месо, което е прекалено мазно за мен, защото в крайна сметка ние говорим за отпадъци от кланници. Разбира се, нещата не са естетични, не са красиви, но това, са високо, но това е а, висококачествен животински протеин. И въпросът е, можем ли да си позволим а, просто да го хабим Колегата Никълсън каза, че той разбира натиска. Тук не става дума толкова за економически натиск. За морален натиск ли става дума? Да не се използват, да не се преработват, да не се влагат отново тези продукти, така че да се стигне до разумно ползване. Аз винаги съм била на мнение, че ние трябва да правим това. Аз Уважавам аспектите, свързани с канибализма, които бяха повдигнати от Мери Колсън преди много години и след това бяха включени в целия доклад, изготвен от господин Шнелхарт и от госпожа Паусен. Уважавам това, това трябва да се прави. Госпожа Паусен попита нещо по отношение на въпроса как може да се констатира от какво животно, от кое животно а, идва продукта. Комисията беше казала, че има методи, които дават възможност за това, да се установи това в рамките на Европейския съюз. Нещо, което е свързано с метода ПЦР. Може би колегите ще ни разкажат повече за това. Тези възможности с тях разполагаме от втората половина на 2009 година и аз съм записал в своя доклад че забраната за отмяна трябва да е свързано с надежден метод за установяване на происхода на специфичните протеини. Т.е. трябва да е сигурно откъде идват протеините а, преди да се използват. Сега, що се отнася до границите на толерантност? Аз не съм толкова истерична, а, а, че да кажа, а, преживните животни, които са абсолютни вегетарианци и не ядат никога черве, ако са на ливадата. Естествено, че ядат. Но във всеки случай не по този начин е възникнала животинската енцефалопатия. Със сигурност става дума за приони, които са стигнали до говедата чрез раздробени глави на овце. За какво говорим обаче в случая, господин Шнелхарт? Ние не говорим за нивата на толерантност на екологичната контаминация, защото в тази област вече съществуват правила. Там вече има гранични стойности за фуражите, има гранични стойности за мишките, за птиците и така нататък. Дълго се дискутират и тази недоброволна контаминация е обхваната онова, за което говорим тук е да има ли гранична стойност за а, животинските протеини в животинско брашно за а, животните хранещи, за преживните животни. Не можем да направим това. Не бива да го допуснем. Знаете, че аз съм готова на компромиси в много области, но тук смятам, че не бива да допускаме това, защото това ще бъде сигнал добре, може да има граница на толерантност, това означава, че на кравите може да се дава животинско брашно. Това е погрешно. Що се отнася до кохортите и за тяхното унищожаване? Тема повдигната от господин Шнелхарт. Вие знаете, че в едно стадо, когато има случай на бесе, има две възможности. Или цялото стадо се унищожава, животните не могат да бъдат използвани, труповете не могат да бъдат използвани по никакъв начин, или държавата внася молба а, животните да живеят до края на продук- продуктивния си живот, т.е. да се използва млякото им и така нататък. Сега се казва, или поне комисията мисли по възможността, ние да имаме възможността просто да кажем, няма проблем, просто един случай на БСЕ не е проблем, животните, останалите животни могат да бъдат тествани и могат да бъдат използвани, разбира се. нека не забравяме, че изпитанията се извършат постмортем, след смъртта им. Бих казала, че това е смело и бих казала дори провокативно предложение от страна на комисията. Със сигурност комисията ще ни каже нещо по въпроса и по-конкретно по въпроса. Как мислите, че това ще се е, схване от обществеността? Я си представете еди, едно стадо в Тюрингия или някъде на друго място, установява се случай на БСА и просто си продължаваме без проблем. Как си представяте това? А, за мен е абсолютно немислимо а и няма, няма, няма значение. Ако една държава членка е на мнение, че би искала да запази животните живи до края на, про, на продуктивния им живот, добре, но що се отнася до месото и влизането в хранителната верига, а, в тази връзка 67 случая от 2009 година са нещо прекалено. И аз си представете, че 2013 или 2015 имаме два или три случая. Нека стигнем до там. Но аз не мога да подкрепя по-настоящем това предложение, защото то е лошо за, за имиджа на месото и предполагам, че и държавите членки няма да го подкрепят. Що се отнася до диоксина, не говоря за случайно попадналия диоксин на полетата, а говоря за граничните стойности на диоксин в рибеното брашно. Тук изкуствено е поставена тази граница и аз опреквах и господин Фишлер, опреквам и всеки комисар по този въпрос. Тези стойности не са приети с оглед на изискваното за човешкото здраво, а просто на опор... опортунистичен принцип, за да могат да бъдат използвани малки бели риби от а, Балтийско море, от Северно море и така нататък. Тези диоксинови стойности просто трябва да бъдат преразгледани и то по посока на това дали рибено брашно с по-високо ниво на диоксин може да бъде давано преди всичко на а, птици а, и опасността е, че то може да попадне в и да се задържи в месото. Това смятам, че спешно трябва да бъде преразгледано. По-нататък госпожа Паусен постави под въпрос параграф 22 по отношение на биогаза. Можете да си представите, аз работя в областта на БСЕ от 14 години и бях председател на комитета по БСЕ. С много колеги съм разговаряла, включително и бивши колеги от Европейския парламент, които отчасти са фермери. Един от тях беше председател на Аграрната комисия и те ми обърнаха внимание на това и затова съм включила тази точка тук, че ние трябва да сме последователно, що се отнася до изискванията за хигиена за странични животински продукти. Някои колеги, с които разговарях, ми обърнаха внимание на това. Ако там имаме строги правила за животински протеин, който потребяваме, и строги правила по отношение на стерилизацията, тогава трябва да направим същото. Ако този материал попада в биогаз, газови инсталации, защото продуктът се загрява до 70 градуса в тези инсталации. Достатъчно ли е това за стерилизация? А, що се отнася до пушечния газ, емисиите пушечен газ и така нататък, мисля, че нещата са ясни. А, госпожа Паулсен обърна внимание отново на забраната за канибализма. Това е нещо, което го подкрепям. Тя спомена и член 20. Това е и съответният член по диоксина. Тук съм записала нещо във връзка с проверките и госпожа Паулсен правилно го описа. Проверките за хранителните продукти са разписани в законодателството, а прилагането е задача на държавите членки. Още веднъж аз съм записала това изрично тук, именно, че от държавите членки се очаква не само да изпълняват стриктните гранични стоености по отношение на диоксина, но и да контролират това, защото във връзка с случаите на диоксин, ние констатирахме, че има някои държави членки, в които диоксина се контролира много рядко. Възможно е те да контролират своите инсталации, но не и по отношение на диоксина. Затова съм включила този параграф тук. Джим. По отношение на вашето безпокойство за забраната на фуражите, разбирам го. Но Считам, че е време да го направим. Както казах преди това, емоциите са отлично нещо, но не бива да бъдем водени само от емоции, когато става дума за законодателство. И да не се внася животински протеин при определени условия е напълно ирационално. Знам обаче и сте напълно важен, че е много важно как ще се представи този въпрос. Но трябва да бъдем искрени. Ако сме искрени, можем ясно да кажем. Ние използваме половината от прасето или от пилето а, и останалата половина можем да даваме на домашните си любимци. Искаме ли да направим това? Или предпочитаме да го изхвърлим? или и съответно да купуваме генетично модифицирана или не е модифицирана соя, която е повече скъпа. И също така да помислиме достатъчно ли е това за фуража на животните, защото те имат нужда от различни видове протеин. За механично отделеното месо няма какво да се направи. Аз лично искам да се забрани, но не може, освен да ги измъчваме. А, соята. Соята е много важен момент от фуража, особено не за всеядните. Има освен това, ние нямаме и достатъчно инсталации за използване на някои продукти за биогаз, ако трябва на тази тема да обърна внимание. Значи, ние ще имаме биогаз горива и има достатъчно ограничения в това отношение. А пък какви продукти да подаваме на животните, още по-големи ограничения слагаме за това. Трябва да сте наясно, че е, животните е, живеят дълго, ние всички искаме те да имат е, здравословен живот – но за да бъдат отглеждани, те имат нужда и от фураж. И колкото по-дълго живеят, толкова повече фураж искат. Така че не може. Аз съм убедена, независимо дали генетична соя или не, трябва да има и някакъв вид такива протеини. благодаря и се надявам, че и комисията ще има какво да ни каже по тези въпроси. Благодаря. Сега давам е, думата на господин Подле от името на комисията. И мадам Благодаря. Много се радваме, че сме тук сред вас. 25 случаи след първия случай на спонгиформа енцефалопатия, установена в Обединеното кралство. И също се радваме, че доклада не е толкова, чак толкова критичен към комисията. И всъщност е доста е, ние сме много доброжелателно, благословно настроение към заключенията на доклада. Първо, да коментирам различните въпроси. По отношение на контрола, така е. Предложили сме мерки за намаляване на броя на тестовете и увеличаване на възрастта но искаме да сложим, да създадем една система, която да наблюдава за случаите на заболяване и да се следи и за риска срещу, сред животните, евентуално такива, които се подозират, че са заразени. Говорихте за 67 случая 2235 са следващата година, така че наполовина са намалени за една година, така че се надяваме да стигнем и до броя 0. Защото сме наясно, че може да има и спонтанно възникване на подобни дегенеративни заболявания на мозъка, които са близки до заболяването СГ. Знаете, че практиката за животински брашна да се подават на тревопасни е напълно прекратена от много страни, повече от 10 години, откакто бе е, въведена забраната за животинско брашно. Вярно е, че всички мечтаем да има е, тестове, които да се провеждат при живи животни, т.е. да не трябва да се умъртрява животното. Абсолютно мечта е да постигнем такива тестове, но учените още не успяват да ги направят. А, що се отнася до забраната за фуражите, в момента се намираме в заключителната фаза. От пътната карта сте видяли, че за нас изобщо не става дума да предложиме тревоопасни да по, поемат животинско а, брашно. През 90-те години имаше около 30 000 случая на нарушения и не смятаме да възстановяваме подобна практика. Също лабораториите, лабораторията за тестване към края на годините ще имат възможност да ни предоставят тестове, които да можем да диагностицираме какви видове животински протеини има в фуражите – което е важно, защото преди да дадем възможност да се дават животински брашна на прасета или пилета, е необходимо да имаме и съответните тестове. Така че ние за момент още няма да правим предложение. И естествено ще има контрол и върху вноса, за да е ясно, че тези магически параметри 63 градуса и съответното налягане са спазени, когато се внасят фуражи от трети страни. За специфичния рисков материал също не става дума да спазваме международни норми, а ние си имаме разпоредбите на ЕФСА по този въпрос – и се надяваме, че в някакъв момент нормите ще бъдат преразгледани на международно ниво. В момента знаете, че всички проби е, взети е, за установяване на СГ се смятат за рисков материал, специално когато се е, взимат проби от червата и след това се унищожават. Но не е 100%, докато не се установи дали могат те да бъдат запазвани, използвани, докато не е сигурно, че 100% няма риск, ние няма да разрешим да бъде запазван този рисков материал. По отношение на научните изследвания, допускаме в един момент твърде много допускаме, че ще може да има а, възможност да се, да се преодолее, да има тест за, за козите, да се създаде възможност за генетична резистенция. Резултатите трябва да се появят през 2012 година. При е, говедата обаче е много по-трудно да се постигне такава резистентност. За съжаление, всички се надявахме, но така с а, е, израстването на живота да може да се стимулира тази резистентност, но за сега не е така. По отношение на официалните проверки, също споделяме мненията на госпожа Полсен – че е, контрола на хранителните продукти не са достатъчно хармонизирани в страните членки. Действително, колегите от е, ветеринарните органи е, установяват разлика върху нивото на контрол, особено за животинските фуражи. И не само, но и върху цялата хранителна верига, хигиената, от отглеждането на животните до, до създаването на ястия в ресторанта. И както знаете, тук има и финансов проблем. Голяма част от правителствата са в затруднено материално положение, на моменти много затруднено положение, както виждате Гърция, Португалия, Испания. И за съжаление, интензитета на проверките в е, цялата хранителна верига страда от това. Но понякога е, през докладите, през е, съда, през програми за образование, ние се опитваме да дадем сигнали на страните членки да организират по-добре е, проверките за хранителните продукти. И от, е, по отношение на спонгиформата анцефалопатия при говедата сме е, предвидели да се упражни голям натиск за контрол върху страните членки. Всъщност, благодарение на този контрол до сега, СЕГ до този момент бива контролирана по много стриктен начин. Що се отнася до диоксина в рибното брашно? Искам да подчертая факта, че има допустими норми в рибното брашно и те са много стриктни. И те са абсолютно най-строгите в света. Прегледахме на базата на различни научни мнения и доклади. Знаете, че имаше проблем в Балтийско море по-специално. И на базата на подобни изследвания сме много наясно с проблема за диоксина, кризата в Германия. Е съвсем неодавна, в края на 2010, началото на 2011, отново ни припомни всичко това. макар че още не е изяснена 100% причината за тази криза, поне доколкото знам от е, съдопроизводство в Германия, ние имаме изключително строги норми. Но, за съжаление, съществуват е, системи за деконтаминиране, някои, на някои протеини, особено протеините в рибно брашно. Тоест има метод за деконтаминиране на рибни масла, но в рибното брашно не може да се отстрани а, диоксина. Оттам проистича проблема. Друга страна, той е важен източник на протеини. Рибното брашно. Макар, че на световно ниво се счита, че е, от гледна точка на устойчивото развитие и развитието на морските ресурси е твърде проблематично да се лови риба, за да се хранят животни. И в е, нашата пътна карта ние все пак сме за използването на подобни е, протеини, разбира се, не за преживни животни, а за други. И може би е за предпочитане пред е, внасянето на генно модифицирана сода от Америка за споразуменията, действително предложи, предложихме система. А, извинявайте за умъртвяване по, на цели кохорти. А, предложихме система, в която животните да могат да продължат да бъдат използвани, да не бъдат унищожавани е, незабавно, по-специално млечните крави да могат да продължат да произвеждат мляко, защото ЕСГ не се предава през млякото и е, да бъдат унищожавани в края на живота си. Е, или, съответно, тези животни се предлага да могат да бъдат консумирани след съответните тестове. Ако съществува мнение, че е, не би следвало да се използват за хранене, тези животни трябва да бъдат унищожавани, ние лично не бихме имали нищо против в края на краищата все по-малко случаи има на заболяване, т.е. съответно кохорти, все по-малко кохорти ще бъдат засегнати от това. За механично отделеното месо знаем, че това е специална битка на докладчика. Нашата позиция се отличава малко от нейната, ако ми позволите да обясня. Започнали сме една програма за намаляване на отпадъците от хранителни продукти. Знаете, че нашето общество а, произвежда много храни, които се унищожават а, при положение, че могат да бъдат консумирани и в контекста на устойчиво развитие, на борба с бедността и рециклирането, ние сме за това тези храни да се използват. Действително да се извлича до най-малките частички от мускули и от е, коста на месото, механичното отделяне на тези е, хранителни съставки не са, действително не са от най-високо качество, но реално могат да бъдат консумирани. При птиците има много възможности да се предпази и от заразявания от салмонела, например, но при прасетата е по-проблематично, но пак има възможности да се следи възможността за заразяване. Във всички случаи това са източници на протеин. И бихме искали да направим така, че тези протеини да не бъдат е, изхвърлени. Като цяло в един животински труп има около 45% като тегло ще отиде за храна на хората и 55% или отиват за целите на животинска храна, или е, примерно за тор, компост и така нататък. Или пък се изгарят напълно. Тоест, един много голям процент, 55% от е, трупното месо, от трупното тегло е много. И ако можем някакъв процент от това да, да предоставим за полза, разбира се, не казвам, че става дума за протеини от високо качество, трябва да обмислиме този въпрос. Но ако има желание това механично отделено месо да не бъде ползвано, ние, разбира се, ще се подчиним но темата е важна. Това също е предмет на из... износ. Много част, голяма част от тези продукти се изнасят от Европейския съюз и се купуват от трети страни тези механич... продукти механично отделено месо. Примерно птичето такова месо е много се изнася и е важна част от европейската економика. Това е, госпожо председател. Това са част от моите коментари. Приключвам и също така поздравления за докладчик. Благодаря, председателят. Благодаря. Госпожо докладчик, искате ли да добавите нещо? Ich habe eigentlich zum Abschluss der Diskussion heute. Благодаря ви. В края на днешната дискусия искам да благодаря за многото време, което посветихме на тази тема. Това не е обичайно в нашата комисия. Благодаря на докладчиците в Сянка за първата им обратна връзка. Надявам се следващата седмица да организирам среща с тях. Не съм съгласна с представителя на комисията по всички точки, например във връзка с умъртвяването на кохортите, но това е въпрос, на който можем да се върнем след една-две години, ако намалеят случаите на заболяването. А, и днес има възможност млечните крави да продължат да дават мляко. Става дума за кравите в заразена кохорта – това е решение, което зависи от държавите членки. Не съм съгласна с вас и във връзка с механично отделеното месо. Знаете, че когато имаше особено много случаи на СЕГ, то механично отделеното месо представляваше риск. Тогава изисквахме да се отделят само мускулни влакна. Беше наложена забрана за продажба на месо с кости. Не можеха да се продават някои продукти, като например бистекът Фиорентина в Италия а когато месото се отделя по такъв начин, могат да се засегнат и костите и в месото да попадне костно вещество. Това в никакъв случай не е необичайно. Нерядко в месото попадат и парченца от коста. Това също е нещо съвсем обичайно, което трябва да вземем предвид оценявам забележките на комисията във връзка с европейския пазар. Казахте, че се нуждаем от тези допълнителни няколко процента под формата на механично отделено месо и че те играят роля за износа на месо. Но винаги съм се обявявала за етикетирането на подобно месо. Наистина на етикета трябва ясно да се окаже, че въпросният продукт е произведен от механично отделено месо. Ако етикетираме продуктите по този начин, то малцина ще са потребителите, които ще си ги купят. Защо да не въведем такова етикетиране, при положение, че комисията иска да се етикетират немалко други продукти? Не мисля, че можем, извинете, че се изразявам така, да пускаме на пазара за консумация от човека отпадъци. Не мога да наложа забрана върху механично отделеното месо, но ще се обявя за строги норми и за много ясно етикетиране. Благодаря безкрайно. 19 април е срока за подаване на изменения, 24 в комисията и през юли в пленарна зала. Приятна почивка и ще се видим утре сутринта.